Благодаря. Либи колеги и колеги. Благодаря, дами и господа. Демографските промени. Това е темата на моя доклад. Той се базира на ред изследвания и на различни позиции, декларирани от страните членки. И проведохме различни разговори с различни организации тук в парламента. Говорихме и с комисията, направихме едно изслушване извън парламента. И факта, че хората са здрави и по-дълго време, устаряват, е, са по-активни, участват в обществото на тези години. Всичко това са много положителни неща. Аз лично не смятам, че този факт е нещо лошо, устаряването на обществото, но е, намалява ръждемостта. И това поражда финансови рискове. Защото всички услуги за по-възрастните не могат да бъдат финансирани по един устойчив начин. В някои страни членки всъщност се получават така, че се настройват едно поколение срещу друго. Едните твърдят, че техните интереси са по-важни другите не са съгласни и така. Така че трябва да се търси баланса между е, поколенията и ползите и разходите за тях. Страните членки трябва да имат една справедлива политика и трябва да се насърчава диалога между поколенията. Трябва да се търсят решения, от които печелят и двете страни. Аз е, лично предлагам да се огледа ситуацията демографската, картината на поколенията във всички страни, да се огледат какви потоци от плащания ще има, какви тежести ще има в бъдеще и да се мисли как може да се преодолеят или да се отстранят законодателни препятствия. Също трябва да можем ясно да показваме какви са резултатите от приетото законодателство, да има платформа за комуникации – да ангажираме не само младите и старите, а цялото общество да е- са наясно хората, че те имат ангажименти за бъдещето си. Също така е, трябва да има гаранции за младите хора. Безработицата сред тях е, е генератор на изключване от обществото, на загуба на човешки ресурси. Младите хора са настроени от негативно към обществото. Те искат да бъдат признати и ние трябва да им дадем някакви гаранции. Трябва в рамките на 6 месеца след завършване на обучение младите хора да могат да получат работа или стаж – но и те от своя страна трябва да са готови да направят усилия да получат достъп до е, пазара на труда. Това е също много важно. Хората не трябва да чакат да стигнат до пазара на труда и държавата да направи нещо за тях, да се смятат, че са изключени. Е, ние знаем, че това се случва, работим по социалната политика много често. Е, това за младите. За по-възрастните е, предлагам една инициатива Пакт за 50+. Защото отново е, трябва да се търсят начини да не се изключват хората на възраст над 50 години от трудовия пазар. Те трябва да бъдат приобщени, трябва да бъдат търсени. И работните места трябва да са такива, че да осигуряват съвместно съществуване на млади и по-възрастни. Възрастните имат повече опит, младите имат повече нови идеи и те трябва да работят заедно, да работят в екип. И този екип трябва да е съставен от представители на всички поколения. Ние като политици трябва да се опитаме да ангажираме и компаниите, и профсъюзите, социалните промени в е, търсенето на подобни проблеми. Трябва да също така насърчаваме и трудовата заетост над 60 годишна възраст, ако хората желаят и ако са в достатъчно добро здраве което всъщност е случая. Много от хората над 60 са поне толкова добро здраве, колкото и тези над 40. И е много важно да бъдат признавани техните способности. Инициативи за управление на възрастта трябва да се развиват, така че компаниите да могат да поемат инициативата а също така да бъдат ангажирани и социалните партньори. Предлагам по отношение на економиката и ръста да се говори за економиката на по-възрастните. Има много услуги и стоки, които могат да бъдат адаптирани в едната или в другата посока. Младите казват, да, не, не, това са за възрастни, възрастните смятат, че тези неща са само за млади и така нататък. Те считат пък, че са изключени от обществото, че не са търсени. Смятам, че това е много деструктивно. Също така, считам, че е важно да се огледат различните доклади, където се третира въпроса за обезлюдяването на селските райони. Селата се изпразват от е, жителите си. Това никак не е добро. Трябва да се търси начин там да влизат и млади хора, да се даде възможност на младите хора да, да имат своя шанс, ако намерят работа, ако намерят нещо да стажуват, да, да работят в селски региони. Трябва да търсиме начини за това. В моята страна се работи по този въпрос, но смятам, че усилията не са достатъчни. Ако политиците искат да създават нови възможности за младите хора и за възрастните хора, трябва да се работи по този въпрос. По отношение на обгрижването, въпросът не се отнася толкова за младите, но грижите за по-възрастните хора е тема, която се дискутира. Има хора, които се грижат за своите родители по-възрастни в рамките на семейството, но често има възрастни хора, които нямат контакти а, или нямат финансови възможности. А, примерно може да има нещо като гражданска служба, където младите хора да се грижат за възрастни, за да разбират и какви са техните нужди. А, сега чувам, че е, възрастните хора много често, е, да речем, използват интернет по-добре от младите, т.е. Е, те са в състояние да използват и нови технологии. И ние трябва да им дадем възможност да бъдат използвани тези хора. И това трябва да е наш ангажимент, защото ние има какво още да се научим в това отношение. Докладът не е не представя мнението само на възрастни или само на млади, а по-скоро се опитвам да обединя двете групи. Ако намерим неща, които са общи, тогава ще можем да дадем и възможност нашите социална и економическа политика политика да създаде бъдеще, което да е добро и за двете поколения. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря. Госпожа Конор. Корнелисън, извинете. Благодаря, много се радвам, че се представя този доклад защото демографските промени са изключителни важни. Сега с кризата на еврото, на економическата криза, въпроса за устойчивостта на пенсионната система е много наболял. Там ще има също огромна криза, ако нищо не направим. Също така съм съгласна с господин Ман, че демографските промени могат да се управляват, ако има достатъчно адекватни прогнози за тях. Също да оценяваме това какво могат да дадат възрастните хора на обществото, работата, доброволната работа, която те извършват, отглеждането на децата, така и нататък. Това е, трябва да се отбележи. Също се е, радвам, че са отбелязани пенсионерите и въпросите на пенсионирането. В следващата седмица ще дискутираме този въпрос и пенсионните системи трябва да бъдат модернизирани, да бъдат по-устойчиви. Борбата с дискриминацията по възраст може би трябва да бъде застъпена малко по-отчетливо. 80% от работодателите в изследвания коментират, че едва ли ще наемат някого над 45 годишна възраст, да не говорим за над 55. Това е нещо, което трябва да се има предвид и много... Се радвам, че се споменава факта, че трябва да се махнат препятствията през тези, които са готови да работят след възрастта за пенсиониране. В момента това на много места не е, е позволено. Струва ми се, че липсва обаче така погледа за разликата между половете. Е, в бъдещето ще има нужда от грижи за възрастните, но ще има нужда и за децата. Тоест, е, жените ще имат тройно бреме на плещите си, имайки необходимостта и да работят. Така че трябва да се е, промени политиката и възприятията на това, кой се грижи за деца или за родители, не само жените, но и мъжете. Като цяло, благодаря много за доклада и ми е много интересно да чуя какво имат да допринесат и колегите. Благодаря. Е, имаме много дълго, много неща за гласуване, затова ако обичате по-кратки изказвания. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, много е, се радвам е, че имам възможност да участвам в тази дискусия заедно с докладчика. Дебат, който започна още при е, предишния парламент. Е, приветствам докладчика, който обхваща всички основни елементи на проблематиката на това предизвикателство – по много от е, въпросите, по много от констатациите съм съгласна. Е, особено ми допада неговия подход, е, при който печелят и двете страни. Смятам и аз, че се нуждаем от оценка на въздействието, защото това, разбира се, не е нов проблем. И Европейския съюз знае, че той ще продължи да стои. Той трябва да, ще да бъде решен от няколко години е, вече, но все още няма конкретни мерки. Знаем също така, е, че въздействието на застаряването е, е различно в от различните региони и страни и последиците са различни също така. Проблемът стои в териториално измерение с концентрирано младо или по-възрастно население в различни райони, производствени, не, не толкова силно застъпено производство. А, така че има а, различни а, елементи, различни измерения на това предизвикателство така че ние трябва да имаме по-ясна представа за последиците, още повече, че и ръждаемостта е различна в отделните държави, в отделните региони. И аз а, смятам, а, така както смята и докладчика, че е Политиката по отношение на семействата е много важна и тук също трябва да се предвидят решения, особено за насърчаване на ръждаемостта. Ако може да приключите, казва председателката. Още няколко минути само. Моля ви да приключите. Основният проблем е а, управлението на човешките ресурси. И както отбелязва това а, докладчика, а, проблема с безработицата стои както за а, младежите, така и за по-възрастното нас, население. Така че се налага действаща политика в сферата на човешкия ресурс и фирмите да не изнасят непрекъснато производството, което да се отразява на безработицата. Само пет минути още. Съжалявам, казва председателката. Благодаря, госпожа Ба. Съжалявам, но в 9.30 започваме гласуването, а имам още 6 души, които желаят да се изкажат. Така че това е проблема ни. Ще имаме тази възможност да дискутираме измененията, когато те бъдат внесени окончателно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Да, разбираме ви, госпожо председател, но можехте да й оставите една минута, за да приключи изказването си, поне от любезност би трябвало това да направи. Аз вече и дадох достатъчно време, иначе няма да проявя любезност. Ако и дам повече време, няма да проявя любезност към останалите оратори. Госпожа Бар има думата. Köszönöm szépen, nagyon rövid megjegyzést tennék, három megjegyzést. Nehéz. Благодаря. Три кратки забележки. Много е трудно да говорим за тази тема, когато всъщност непрекъснато картината, която си изграждаме за това общество, са младите. Това виждаме навсякъде в медиите. Докато тук те не са основната грижа. Има все повече конкуренция за социалните ресурси и тази тенденция ще се засилва за бъдеще ще бъде още по-скъпо да се дават социални грижи и ще има, така да се каже, конкуренция между по-младите семейства. И за нашата комисия Нашата комисия ще изпрати е, мнение на докладчика, така че мисля, че поколенията е, и този аспект с поколенията ще бъде взет предвид. Госпожа Моран. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика и е, да подчертая два въпроса, които представляват особен интерес за мен. Първо, ъгълът, който се подхожда за гарантиране на солидарността между поколенията. Мисля, че нашето общество може да действа добре само ако се възприеме подобен, подобна обща гледна точка, един общ подход. На второ място високо оценя пакта за хората над 50 годишна възраст, защото всъщност се проявява грижа към възрастното поколение, което е над 60 години, пенсионна възраст, а за тези, които са над 50 години, не се отделя такова внимание. Само две предложения, ако ми позволите, госпожо председател. Първото е да се разработи времето, през което могат да работят тези, които са навършили пенсионна възраст и вторият елемент, за да се развие тази солидарност между поколенията и на работното място, трябва да се разгърне обучението през целия живот и предаването на опита. И а, това засилва социалната отговорност на а, фирмите. Благодаря много. Благодаря, госпожа Линкевичуйте. Ачи, поне примининке, аз ще су... Благодаря, госпожо председател. Мога само да подкрепя идеите, изказани от оратора, от докладчика. Позицията на Европейския парламент е много важна, защото трябва да се действа. Е, искам да подчертая две неща. Първо, Смятам, че е, пакта 50 плюс е особено важен, но искам да привлека вниманието ви върху едно от предложенията, направено от колегите тук. Беше предложено да се е, премахнат е, пенсиите, предварителните пенсии при ранно пенсиониране, но има правило, Всъщност, хората избират да се пенсионират преждевременно, защото са безработни от дълго време. И според мен да се премахне тази пенсия наистина нещо недобро, което може да породи доста протести в някои държави членки. Смятам, че още няколко години няма да бъдем в състояние да гарантираме на по-възрастното поколение възможност да се интегрира на пазара на труда. Така че трябва те, тази възможност за предварително пенсиониране да бъде запазена. По отношение на семейната политика, ако ние не намерим необходимите лостове, за да увеличим ръждаемостта, няма да можем да решим проблемите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 искала да подчертая следното измерение. Солидарността между поколенията включва а, и демографския проблем. Ние се нуждаем от повече а, млади хора а, при нашата политика. Това означава, че економическата политика, дългосрочните цели а, трябва да включват а, мерки за насърчаване, насочени към младото поколение. И в период на криза, като сегашния, в който ресурсът е ограничен, намаляват се пенсиите, не трябва да се премахват а, финансовите а, стимули за а, младите семейства, което би насърчило ръждаемостта. В Испания, например, се полагат много усилия в тази насока. Ще трябва да избегнем подобни съкръщения, защото а, когато тези помощи се премахнат, за младите семейства. Економиката не се ползва. Благодаря. В настоящата финансова криза се противопоставяме много на идеята хората да се пенсионират в нормална възраст и да се наслаждават на това, че са работили 40 години и сега могат да живеят. Сега се приема е, предложение да се увеличи възрастта за пенсиониране до 68 години, т.е. работи докато умреш. А, сега възрастните хора ни се казват, че те трябва да работят повече, защото поколенията от по-младите са по-малко на брой. Трябва да се намери е, начин да се с цел да се намери начин да се е, подкрепи, да се поддържа поколението, възрастното. Това напълно не е вярно когато в 60-те години все повече навлизаше техниката в обществото, много а, вестници говореха статии, че ще имаме проблеми с свободното време, защото толкова много техника навлиза в обществото. Но факта е, че техниката навлезе масивно в обществото, и в момента съществува само бедност, тя се увеличава, а хората трябва да работят още повече. А, в края на краищата може да се създава богатство в обществото, без да се принуждават хората да работят докато умрат. Но трябва да има ясни контроли. Ясен контрол. Да се контролират а, финансовите пазари, хеджинг фондовете, финансовите акули, всички тези, които се опитват да смучат печалби, това е една луда система, на която, освен това, от която зависят и пенсиите. Смятам, че е напълно възможно да се създаде достатъчно е, богатство, за да се поддържа системата. Председателката се намесва, може ли да завършите? Конфликта не е между старите и младите, а между работещите и капиталистите, които държат в ръцете си огромна част от ресурсите. Ja, Dank, Ich mich ganz kurz... Господин Бърк. Благодаря. Бах. А, вече бяха казани доста неща. Искам да поздравя колегата Томас Ман за този първи текст, който ни се струва добре и който вече засяга доста голям набор от теми. Мисля, че има една тема, която трябва да бъде дори още по-добре засегната, а именно където се говори за социалната сигурност. И мисля, че трябва да говорим повече за иммиграцията. През следващите години ще трябва да реагираме в това отношение. Държавите членки са много чувствителни спрямо иммиграцията и трябва да разгледаме тази е, тема. И за това е много важно да видим какво може да се направи в областта на социалната сигурност. това отношение. Образованието също е много важна тема. Важен елемент. Е, това е важен елемент за държавите членки – и трябва да бъде подсилено. Благодаря. А сега мога ли да попитам комисията дали има някакви забележки, коментари съвсем накратко? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко Um, да, благодаря. Няколко коментари относно казаното господин Ман. Първо, че работим заедно и второ, беше пожелано от 2012 година да бъде определена като година на активното а, А, имаше също така е, известни предложения. Разбира се, съвета и парламента трябва да, да бъдат, да работят заедно. И ще бъде добре да постигнем някакви, е, да съгласуваме идеите си по е, целите. Съветът прие заключения по тази тема и те са съвпадат с доста от нещата, които господин Ман написа в своя доклад. Благодаря, благодаря, че бяхте кратък, каза председателката. Да, аз също ще спомена няколко коментара, но по-късно, защото в момента, е, нямам, в момента нямам време. Сега ще дам думата на Томас Ман за заключение. Благодаря. Ще бъда кратък. Преди малко също бях кратък. Е, ще имате повече детайли в текста. Госпожа Корнелисън. Е, видяхме зелената книга. Има цяла серия елементи, които се появяват тук в текста, но ако желаете допълнителни детайли, мога да ви дам. В дългосрочен план трябва също така да внимаваме и да спазваме равенството между мъжете и жените. Това би могло да подобри нещата. Госпожо Кастекс, е, радвам се, че отново работим заедно. Така беше в областта на образованието. Доволен съм също така, че сте съгласна с системата печеливш-печеливш от двете страни. Вярно е, че това е важно, ако наистина искаме да променим нещата. Госпожо Бауер, със сигурност трябва да направим нещо за грижите, които, за развиване на грижите, които се оказват на възрастните хора. Има доста доброволци, но може би трябва да имаме заплатени грижи, за да се чувстват хората ценени, заплатени за грижите, които оказват. Според мен, контакта с възрастните хора е един положителен опит и е жалко, че нямаме достатъчно средства за това. Госпожо Морен, радвам се да чуя, че сте съгласна с мен. Наистина трябва да имаме система за обучение, а когато става въпрос за не много възрастните, когато говорим за, за възрастните хора, имам чувството, че те наистина се губят някъде а, в медиите и се говори само за младите. В Германия имаме доста негативен опит. Има млади, които се опитват да влязат на пазара на труда, възможно най-бързо. А, имаме също така по-възрастни хора, пък, които казват, че а, искат по-рано да се вземат, да излязат в пенсия. Други пък, които казват, че искат да работят повече. Така че нещата са много различни. Господин Хигинс, възрастните хора имат малко възможности да се срещната излизат, имат все по-малко забавления, така че тези, които говорят, тези, които работят, би трябвало да имат възможност да го правят, но пък има и такива, които не могат дори да работят, дори да са по-млади, дори да са в форма. И относно иммиграцията, това е елемент, който е важен. Е, това е важен елемент. И така, както каза комисията, тук бихме могли да го включим и 2012 година. Ще бъде обявена за година на година под мотото да устаряваме активно. И се надявам да имаме обща инициатива. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията 11 е юни и на 14 юли ще се гласува тук, в пленарна зала през септември. Благодаря. А сега пристъпваме към гласуването. Първото гласуване ще бъде с електронни карти, с карти електронно гласуване, така че нека да видим дали всички си носят картите. Първото гласуване ще бъде по мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. А след това също ще имаме мобилизиран Европейския фонд за приспособяване към глобализацията относно Ирландия и Уатерфорд Кристал. И а, Испания, региона Валенсия. Това са а, доклади, по които няма изменения. Така че а, ще гласуваме всички наведнъж. Моля, гласувайте. Vote is closed. No? Okay, you tell me. Uh, sorry, the vote is now closed. Прекратяваме гласуването. And the result is uh, 40 in favor, 4... 40 за, 4 против, няма въздържали се. А, има един... извинете, е, нямам карта, забравил съм си картата. Така че ще гласувам с вдигане на ръка. Гласувам за. Vote, uh, sure... За следващото гласуване. Бихте ли uh, се постарали да сносите картата или кажете на жена ви да ви я приготви? Yes, for atypical workers, uh, Ms. Right, the amendment one is inadmissible. Номер едно не се допуска компромис. А, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Което означава, че 50, 53, 55, 54, 51, 56, 52 Всички тези изменения отпадат. 59 е оттеглено и компромисно предложение бе за. Против? Въздържали се? Приема се. Тоест 60, 61, 62 и 58 отпадат. Изменение 63. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64-65 са еднакви. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронен вод. Моля, гласувайте. The vote is, the vote is closed and we've registered your vote. Thank you. Край на гласуването. 19 за, 26 против, 1 въздържал се. Не се приема. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66. Съвместимо с изменение 63. Кой е за? Против. Приема се. Компромис предложение С за, против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 26 за, 20 против. Приема се. 68 отпада, 69 за, против, приема се. Compromise D, those in favor. на предложение Д, за, против, приема се. 70, 71, 73, 76, 77, 78 отпадат. 72. Втората част може да се гласува като допълнение на компромисно предложение Д. За, тоест, моля тези, които са за 72, втората част, гласувайте против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 против, 19, 20 за. Не се приеме. 74. За, против. Пак проверяваме с електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 19 против, 2 въздържали се. Приема се. 75. 75 отпада. Да, 75 е, отпада, защото компромис С е предложен. 80 за против, приема се. 81 за, против, приема се. 79. Има искане за разделно гласуване от зелените, първата част. Кой е за първата част? Против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 20 против. Приема се. Втората част, моля за. Против. Пак проверяваме по електронен път. Моля гласувайте за втората част на изменение 79. Край на гласуването. 23 ма за, 24 против. Не се приема. Компромисно предложение е за. Против. Приема се. 8, 2, 83, 84, 85, 86, 87 отпадат. 8, 8. За. Против. Моля, нека да проверим по електронен път. Изменение 88 гласуваме. Thank you. Uh, the, the vote is closed. Край на гласуването. 32 за, 14 против. Приема се. Компромисно предложение F е за, моля. Против. Приема се. 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 отпадат. 97 за. Против. Приема се. 98 за. Искате да проверим ли добре? Проверяваме електронен път 97. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 27 за, 20 против. Приема се. 98 за, против. Въздържали се. Приема се. 99 за против, приема се. 100, изменение 100 е оттеглено, 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте за компромисно предложение Г. Край на гласуването. 34 за, 13 против. Приема се. 102, 104, 105, 106 и 103 отпадат. Компромисно предложение Хаш. Моля, гласувайте за. Против. Приема се. 107, 108, 109, 110, 11, 12, 14 и 113. 113 е, е оттеглено. 115. За. Против. Приема се. Компромисно предложение и латинско. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Всички отпадат. 125. Направо отиваме на 126. Кой е за? Против?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 всъщност отпада, 133 отпада, 134, устно изменение от докладчика. Имате го в е, списъка за гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 135, устно изменение от докладчика също го имате в документа. Кой е за? Против? Приема се. 136 за против, въздържали се, приема се 137 за, против, въздържали се, приема се 138 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение йод латинско за, против. А, нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте за компромисно предложение йод латинско. Uh, Край на гласуването. 37 за, 11 против. Приема се. То е 140, 141, 142, 143, 144 и 146 отпадат. 139 може да бъде гласувано като допълнение. Моля, гласувайте за. Нека да гласуваме по електронен път. За 139, моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 27 против. Не се приема. 145 е, зелените искат разделно гласуване. По първата част започва по и стига до Wretched Conditions. За, против. Нека да гласуваме по електронен път. 145 е, първата част. Моля, гласувайте. Vote is closed. 26 in favor, 20... Край на гласуването. 25 е, за, 23 против. Приема се. 26 са, извинете. 147 за. А има... За втората част гласуваме, извинете, устно изменение от докладчик. Тоест отпада думата false след a е, clear definition of. Така че, моля, гласувайте за устното изменение на първата част на 145 за. Нека да гласуваме по електронен път за първата част, устното изменение за първата част. Край на гласуването. 24 за, 23 му против. 145, those in favor. Отпада, каза председател. Втората част. За. Нещо не виждам достатъчно ръце вдигнати. Нека електронно да гласувам. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 29 против. Не се приема. За третата част гласувайте, моля, за. Против. Отново не виждам ясно. Отново електронно гласуване, моля, за третата част. Vote is closed. Край на гласуването. 26 за, 22 против. Приема се. 147 за. Sorry, I thought I just done the third part. Yeah, okay, sorry, sorry. Um, 147. 147 за, против. Въздържали се? Приема се. 148 за. Против. Въздържали се? Приема се. 149 за против. Нека да гласуваме електронно. Моля. Край на гласуването. 21 за, 28 против. Е, не се приема. Компромисно предложение К. За. Против.

Край на гласуването. 25 uh, uh, за, 21 uh, против, 2 въздържали се, приема се. Сега отиваме на изменение 158, 160, 161, които са идентични. Моля, за. Против. Електронно проверяваме. Гласувайте, моля. 15 за, 34 против, 159, 162 са оттеглени. Компромисно предложение L е за. Против. Приема се. 163. 164, 165, 160 се отпадат. Гласуваме 167 за. Против. Въздържали се. Моля, гласуваме по електронен път за 167 изменение. Vote is closed. At... Край на гласуването 22 за, 26 против, значи не се приема. 168 за, против, същата картина за тези против. 169 за против. Нека да проверим за всеки случай. Моля, гласувайте електронно. Нека сега да ви кажа, че има един делегат в повече. Решете кой е някой да се оттегли. Нека да гласуваме отново по изменение 169, моля. Oh, I 25 uh, uh, за, 22 против. Приема се. 170 устно изменено докладчика добавят се думите в някои страни членки. За, против, пак ще трябва да проверяваме. Моля, гласувайте по електронен път 170 изменение. 26 за, 22 против. Приема се. Компромисно предложение М. За, против, въздържали се, приема се. 171, 173, 172, 174, 175 отпадат. 176 и 177 можем да гласуваме заедно. Моля, гласувайте за. Против. Не се приема. Компромисно предложение Н. За. Против. Приема се. 179, 180, 178, 181, 182 отпадат. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за против, въздържали се, приема се 185, отпада. Сто и шест за, против. Нека да гласуваме електронно. Uh, vote is closed. It's 27 in favour, 22 against. That's carried. 187, those in favour. 27 за, 22 против. Приема се. Нека сега да видя отново, моля ви, следващото гласуване за 187 за, против, очевидно се приема. 188 за, 188 отпада, извинете. 189 е съвместимо 186. Затова моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 190 отпада. Компромисно положение О за, против, въздържали се, приема се. 191, 192, 3, 4 и 5 отпадат. Гласуваме 196 за. Против?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 Става дума за изменение 200. 28 in favor, 21 against. 28 за, 21 против. Приема се. 201 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение П. За. Против. Въздържали се. Приема се. 202, 203, 4, 6 и 7 отпадат. 205 може да се гласува като допълнение. Значи гласуваме за 205. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. 209. За. Против. Въздържали се. 8. Отпада, ако се приема компромисно положение С, значи отиваме 210. Това отпада ли? Двеста и десет, моля. За, против, въздържали се. Не се приема. 211 за, против. Приема се. 212 за. Против. Нека да гласуваме по електронен път. Моля. 212. Vote is closed. Край на гласуването. 17 за, 28 против, 2 въздържали се. 213 за, против, въздържали се, приема се 214. За, против, въздържали се, приема се 215. За, против, въздържали се, приема се 216. За, против, въздържали се, приема се 217. За, против, гласуваме електронно 217. Vote is closed. 26 in favor, 22 against. 26 да, 2, за, 22 против. Приема се 218 за. Против. Нека да видим електронно. Vote is closed. 21 in favor, 28 against. That is last. 21 за, 28 против. Е, не се приема. 219 за. Против. Е, приема се. 220 за. Против. Нека да гласуваме по електронен път. Край на гласуването. 30 за, 18 против. 221 оттеглено. Компромисно предложение Q. За, против. Ще трябва да направим пак електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Много интересно. 35 за, 13 против. 223, 224, 225, 226 падат. 222 може да се гласува в допълнение на компромис. Комоля за, против, въздържали се, отпада. 227 за. Добре, да проверим 222 по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 21 за, 28 против, отпада 2, 2, 7 за. Против. Гласуваме по електронен път 227. Probably the same, but worth checking. 21 in favor, 28 against that fall. 21 за, 28 против, отпада 2, 128 за, против. Много моля, дигайте ръцете си, защото не виждам. 228. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 229. За. Против. Отпада. А, приема се. Не, нека да проверя. Гласувайте 229. Ще се. Край на гласуването. 27 за, 22 против. Приема се. 230 отпада, 231 за, против. Приема се. Компромисно предложение R за, против. Въздържали се. Приема се. 232, 233, 234 до 35 и 36 е, отпадат. 236 е, може да бъде гласувано. Кой е за? Против? Електронно гласуваме по 236. Vote is closed. 20 на гласуването. 26 са, 23 против. Приема се. Компромисно предложение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 237 отпада. 238 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е не се приема, но нека да гласуваме по електронен път. 238. Край на гласуването. А, съвсем ясно е. 40 против. Отпада. И сега 239. За против, въздържали се, приема се 240. Не, 238. Отпада 240. 241 е съвместимо. Гласуваме за него. За. Против. Въздържали се. Отпада. 242 за. Не, проверявам електронно 241. Моля, гласувайте. Oh, well, well called. Uh, 20... 24 на 24, значи не се приема. 242. Canada, uh, compatible, yes, 242. 242 е съвместимо е, значи гласуваме за против, въздържали се, не се приема. 243. Да, можем да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. 2, 4, 3. Vote is closed. 24, 24. 24, 20. 24 на 24 отпада. 244. 240 э, за, против. Не се приема. 245 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Препратки. Съображението от преамбила 2 се приема. 3 за, против, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, приема се. 6 против, за, против, нека да проверим. Check on 6. Vote is closed. Край на гласуването. 18 за, 28 против, отпада. 7 против, за, против. Не си вдигате ръцете и става трудно. И трябва все да проверяваме по електронно път. Изменение 7. За. Против. Въздържали се, приема се. Това бяха гласувания по препратките. Нека, нека да проверим. Добре. Може би бъркам. Край на гласуването. 23 за, 24 за, 22 ма против, един въздържал се, приема се. Сега отиваме към съображението от преамбюла А за, против, въздържали се, приема се. 9 отпада, 57 устно изменение на докладчика, да се заличат думите self-employment и independent за, против, отново не виждам вдигнатите ръце. Кой е за 57? Против? Въздържали се. Много ясно. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Не се приема. 11. Those in favor. Those against. 11 за. Против. Нека да проверим. Uh, 27 in 21 against. 27 за, 21 против, приема се 12, отпада 13 за. Против. Приема се 14 за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 Vote is closed. 21 in favor, 20... Край на гласуването. 21 за, 27 против. Отпада. 26 за, против. Въздържали се. Приема се. 27 за, против. Въздържали се. Приема се. 28 отпада, 30 отпада, 29 може да се гласува за, против. Гласуваме електронно за 29-то изменение. In favor, 20... 26 за, 22 против. Е, приема се 31 за. Против. Въздържали се? Отпада. 32 и 33. Можем да гласуваме. За. Против. Електронно гласуване на 32-33. Край на гласуването. 19 за, 27 против. 34 за, против. Не е ясно. Гласуваме пак по електронен път. 34. Край на гласуването. 38 на 10. Много ви моля, дивайте си ръцете ясно. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Искате да проверим 35 по електронен път, добре? Yeah, 31.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 Против. Не се приема. 45. За. Против. Мисля, че пада. 46 отпада. 47 за. Против. Въздържали се отпада. 48. 48. За. Против. Въздържали се. Не се приема. 48. Нека да видим електронно. 48. Yes, I think it was very I think I... Мисля, че аз... че беше прият. Ясно беше. 48 се приема. Добре, 49. Против, за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до окончателното гласуване. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Can I ask which way you're voting? You're uh, voting against, okay. А, вие как гласувате против, така ли? Добре. 41 за, 6 против, 1, 1 въздържал се. Благодаря много. Поздравления за докладчика госпожа Груни. Uh, Следващият доклад, който ще гласуваме е на Перванш Берес. И веднага пристъпваме към компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17, 18, 19, 20, 21 изменения отпадат. Компромис Б. Б. Кой е за? Против? Кой е за? Против? Приема се. В такъв случай 25, 23, 24 и 20. Отпадат 26 изменения. Кой е за? Кой е против? Гласуваме електронно 26-то изменение. Един повече от Алде сега. Марен, въведете ред в редиците на Алде. Гласуваха ли всички? Гласувайте, моля ви, по 26-то. Край на гласуването. 21 за, 26 против. Отхвърля се. Е, компромис С кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Стигаме до 31 изменение, другите отпадат. Кой е за 31? Кой е против? Въздържали се, приема се. 32. За. Против. Въздържали се, приема се. 33. За. Против. Гласуваме електронно по 33-то изменение. 21 за, 26 против, отпада. 34-то, 35-то, заедно. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Добре, нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 34-то и 35-то изменение. Прекратяваме гласуването. 27 за, 19 против. Приема се. Двадесет и седем за, 20 всъщност против, с човека, който си избравил е картата. А сега 30 и седмо. Кой е за? Кой е против? Пак ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. 37. Гласуваме електронно 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 26 против, отхвърля се. 38 оттеглен, 39 за, против. Пак ще гласуваме. Моля, гласувайте по 39-то. Uh, 20 за, 27 против отпада. 40. Кой е за? Кой е против? Отпада. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 40 изменения. за, 25, извинете, за, 22 против. Приема се. Компромис Д. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 41-42 отпада. 43. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 44. Кой е за? Против? Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте 44-то изменение. 17 in 26 against, that is lost. Um... Отпада. Компромис е. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 45, 46, 48... А, добре, гласуваме на ново компромис е. Компромис е. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 26 за, 21 против. Приема се. Директно отиваме към 50-то изменение. Кой е за? Кой е против? Електронно гласуване отново. Моля, гласувайте по 50-то изменение. The vote is closed. Край на гласуването. 22 за, 24 против, отхвърля се. 51 за, против. Мисля, че е, резултатът е същия, но все пак нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по 51 изменение. Край на гласуването. 20 за, 26 против, отпадам. Точка от преамбюла 1 две части. Кой е за първата част? Против? Наистина не вдигате добре ръце. Моля, гласувайте електронно по първата част. Край на гласуването. 26 за, 21 против. Приема се. Можем ли да пристъпим към втората част? Да. Втората част. Кой е за? Против. Настрашали се. Приема се. Две. Две отпада. Компромис е. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. В такъв случай пристъпваме към 8. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 7. От отпада. Компромис Г. За. Против. Не е ясно. Моля, гласовете електронно. за в бъдеще, моля, вдигайте си пак по-добре ръце. И така, гласувайте електронно компромис Г. Да, тук е ясно. 45 за, 1 против. Така че вдигайте ръце. Разбирам ви, че все пак се уморявате, но вдигайте ръце. И така, изменение 10 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис хаш. е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Мисля, че това се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Гласувайте електронно 15-то изменение. 16 за, 31 против, отпада. 16-то изменение. Предложено е разделно гласуване. Първата част, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отпада. Втората част за. Против. Въздържали се? И това отпада. Компромис и. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Шесто отпада и сега окончателно гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте електронно. 41 за, 3 против, 3 въздържали се. Благодаря. И следващо, следващия доклад е на Оли Кристенсен. Ще започнем с пето, което е оттеглено. Стигаме до компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това действие оттеглено. Компромис С. Глаза. Е Против. Въздържали се. Приема се. След това изменение 15. Да. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16. Разделно гласуване. За, кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отпада. 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отпада. 18. За. Против. Въздържали се. Отпада. Компромис Д. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 20, 21 отпадат, 19 отпада, 22 оттеглено. Компромис е. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 25 отпада. 26. Кой е за? Всъщност 20... 25. Кой е за? Кой е за 25-то? Кой е против? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 25-то изменение. Vote is closed. 26. 26 in favor, 19 against 2. 25 за, 19 против, въздържали се. 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28. За? Против? Въздържали се? Приема се. 29. За? Против? Моля, гласувайте електронно 29-то изменение. Мисля, че беше съхвърлено. отхвърлено. Всъщност, нека да го проверим. Can you say which way you're voting? The other. No, behind. Ah, you're against. Okay. Oh, very clear, sorry. I was, my mind was distracted. Много ясно. 9 за, 37 против. Отхвърля се. 30. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 31. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 32. За, против, въздържали се, отпада. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. 34. Кой е за? 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 36. Кой е за? Против. Моля, гласувайте електронно по 36. -то. 25 за, 21 против, приема се. 37 е оттеглено. Компромис А. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. 4, за, против, въздържали се, приема се. И електронно гласуване по а, цялата, цялото проектостановище. Кой? Е? Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 44 за, 3 против, няма въздържали се. Благодаря. Поздравление на Оле Кристенсен. To... Сега минаваме към доклада на Емили Туронен за насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда. Укрепване на статуса на стъжанчите, стажовете и чирокуването. Пристъпваме към измененията. Момент, само секретарята търси текста. И така, изменение 29. За. Против. Отхвърля се. Но все пак нека да го проверим електронно. Край на гласуването. 3 на 23. Отхвърля се. 28 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А, всъщност 300 се приема и аз се уморих. Компромис А. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменят на културната комисия 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Добре, ще проверим, проверим електронно. Изменение 6 на Комисията по културата. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към 48 в такъв случай. Извинете, казва председателката. Пропуснах 44. Моля, гласувайте 44 Кой е за 44 Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Д. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега вече пристъпваме към 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 е оттеглено. 50. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис е за. Против? Въздържали се? Приема се. 58. За. Против? Не е ясно. Моля, гласувайте електронно 58 изменение. Двадесет за, 21 против. Приема се 59 девето За, против, въздържа... Пак ще го гласуваме електронно, не беше ясно. Моля, гласовете електронно 59 Um, yes, 21, in... 21 за, 24 против, отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Пристъпваме към изменение 20... Не, 25 изменение на културната комисия е покрито от компромис F, така че отпада, така че 64-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14 на културната комисия също отпада. 65-то. За? Против? Въздържали се? Приема се. 66-то. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Г. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 и 29 на културната комисия са покрити. Вече компромис Х. Кой е за? Против. Моля, вдигайте си ръцете. Кой е за компромис Х? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И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 кул... изменение 10 е покрито, 11 на културната комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9 вече е покрито. 82. Кой е за? Против? Въздърж... Моля, гласувайте електронно по 82 изменение. Край на гласуването. 24 за, 22 против. Приема се. 83 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до компромис. И кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 91-во, което отпада, така че на културната комисия 2. Сам. Против. Моля, гласувайте електронно изменение 2 на културната комисия. Uh, 28 in favor, 20. 28 за 19 против. Приема се 92 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, приема се. 18 е покрит, 26 на културната комисия, коза е против, въздържали се, приема се после 27 на културната комисия е покрито. 4 за, против, въздържали се, приема се. 94 устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Култура 15, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Културната комисия 1 е покрито, културната комисия 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 100. Кой е за? Против. Моля, гласувайте по изменение 100. Vote is closed. Край на гласуването. 14 за, 32 против, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Моля, вдигайте добре ръце. По 101, кой е за? Против. Не, ще проверим електронно. Гласувайте електронно по 101 изменение. 20 27. за 27 против, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, мисля, че отпада, но все пак нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно, своите изменение.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 против. Моля, гласувайте електронно 108 изменение. Vote is closed. Край на гласуването. 33 за, 13 против. Приема се. 109. Е, Моля, гласувайте с дигане на ръце. Кой е за? Против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 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 16 на културната комисия е прието. Не се покрива компромис К. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 121 за. Против? Въздържали се? Приема се.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 въздържали се, при... отпада. 131 с устното изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 7 на културната комисия за, против, въздържали се, приема се. 20 на културната комисия за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се. Мисля, че отпада. Нека да го проверим електронно. Изменение 23 на културната комисия. 25 за, 21 против. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, гласувайте електронно по компромис М. Край на гласуването. 25 за, 21 против. Приема се. 140 изменение за. Против. Въздържали се. Отпада. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Отпада. 143 за. Против. Въздържали се. Отпада. 144 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отпада. Извинете, приема се. Поправя се председателката. 21 на културната комисия. За. Против. Въздържали се. Ще гласуваме електронно. Гласувайте електронно 21 изменение на културната комисия. 23 на 23 отпада. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. 148, 149 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отпадат. 150. С извинение, изменение. е за? Против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 24, 21. 24 на 21 приема се 10 за. Против, въздържали се. Моля, гласувайте електронно 10. Twenty-five, 25 на 21 приема се. 11 за против, въздържали се, отпада. 12 за, против, въздържали се, отпада. Извинете, приема се, казва председателката. 13 за, против. Мисля, че трябва да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте електронно. 13-то изменение. 26 за, 20 против, приема се. Компромисо за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, а, моля, гласувайте електронно.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 против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласовете електронно, четвърто изменение. Uh, 24 за, 24 против. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега край, е, електронно гласуване по цял, целият документ. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 42 за, 1 против, 4 въздържали се. Поздравление за госпожа Турунен. Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to go. Uh, two more to be precise. Uh, the... Съвсем малко. Uh, first... Още пусния въпрос. On long-term care. Compromise A. Uh... Компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 sorry. Um, 32 in favor. 32 за, 16 против. Вече се обърках, защото е мой доклада. 8 за. За 7 не гласувахме. Сега моля да гласуваме за 7 по електронен път. Кой е за? Um, those against? Против? Sorry, I, have so difficult when I'm trying to check on Amendment 7. Проверка по извънение 7. Sorry, can I just ask our administrator to get our voting list to the R group? Thank you. Моля на нашата група да бъде раздаден списъка за гласуване. Seven. Nick. Sorry, our group hasn't got the voting list, which... Нашата група няма списъка за гласуване и това не ни прави живота по-лесен. Така. Край на гласуването. That's very useful. Thank you. Oh, how confusing. Uh, those in favor 17, those against 20. 17 за, 26 против, не се приема. Изменение 8 за. Против. Нека да проверим електронно. Vote is closed. 20 in favor, 20... за, 26 против. Не се приема. Компромисно предложение бе за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Разделно гласуване на изменение 12. Първата част са против, въздържали се, приема се. Втората част за, против. Електронно гласуване за втората част. Uh, Край на гласуването. 17 за, 29 против. Отпада. Изменение 13, разделно гласуване за. За първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Това не се приема. И окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. край на гласуването 46 за, 1 против. Благодаря за подкрепата. И сега окончателното гласуване за проекто резолюцията. Надявам се имате списъка. Моля ви, само не ми казвайте, че не ви е дадено, че ще ми спре сърцето. Изменение едно. Those against? Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за против. Мисля, че пада, но нека да електронно, дали е така. Край на гласуването. 19 за, 22 против, отпада. 12 изменение, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 13 кой е за? Против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 но нека да гласувам електронно по изменение 20. Край на гласуването. 17 за, 28 против, отпада. 21, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 22, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Б, кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис С, кой е за, против, въздържали се, приема се. 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Моля да гласуваме електронно по 32. Край на гласуването. 26 за, 20 против. Приема се 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 кой е за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 30 някой каза, че трябва да проверим отново за 37-мо изменение, така че гласувайте електронно. Край на гласуване 44 за, 3 против. И сега окончателно по цялата резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. 46 гласа за, 1 против. Поздравление за мен самата. Благодаря ви. Благодаря, благодаря на всички. Голям маратон беше за тези е, гласувания и изтощителя. We'll um, Сега, две-три минути почивка и започваме след това изслушването. Просто, ако трябва да идете да си купите едно питие и толкова. Ако можете да вземете, да седнете сега, надявам се, че се възстановихте от дългата се, дългия сеанс на гласуване. Моля, вземете места. Uh, Нека да започнем изслушването, така че тези, които ще останат, моля да вземат място. Става дума за изслушване за въздействие на решенията по делото Вайкинг, Лавал, Руферт и Люксембург за колективното договаряне. Освен а, основните оратори, като наблюдател тук е Томас Янсен, а, наблюдател и докладчик от Европейския социален и економически комитет. Трима оратори имаме представителя на комисията, господин Максим Черути от Business Europe и Катлин Пашиер от е, Европейската конфедерация на професионалните съюзи. И сега давам думата на господин Армандо Силвер от комисията да започне. Моля, заповядайте. Дами и господа, добър ден на всички. Първо искам да благодаря на Комисията за заето си и социални дела, че ни дава възможност да разясним нашите становище по този въпрос. Решенията на Европейския съд по делото Вайкинг Лавал Руферт и Комисията срещу Люксембург – породиха един много силен дебат за интерпретирането на директивата за командироване 1961 и за това какво въздействие има тя върху защитата на правата на работниците и по-скоро правото на колективни действия. Ясно е, че все още няма нито социален, нито политически консенсус относно въздействието на това решение, нито за ключовите е, правни въпроси, които трябва да се решат, нито пък и за мерките, които трябва да се вземат на европейско ниво. Стана ясно, че има голямо напрежение от една страна от, е, между ограниченията, на публичните и частни партньори, които действат на трудовия пазар и е, очакванията, какви въздействия ще имат тези, това решение. Сега ние искаме, ние призоваваме първо да се приложат решените и да се взем, да решат правните въпроси. Националните държави са засегнати от това решение и отчасти са реагирали. Една, един от резултатите е да се въведат изменения в законодателството. Дания, Германия, Люксембург, Швеция направила това. В Германия някои от, от провинциите. Става дума за съвместимост за, между колективното договаряне и националните практики и разпоредбите на директивата за командировани. Също така се третира и въпроса кога профсъюзите могат да предприемат индустриални действия срещу нарушения на директивата за командировани в Германия се премахват някои задължения, свързани с заплащания по трудови, по колективни договори, които не са били общо приети. Също отпадат някои изисквания, като това е свързано с изпращащата командирования страна. Но а, въздействията от тези решения – се простират много по-широко от тези няколко страни, които са предприели действия. Има няколко елемента от общ интерес, особено в делото Вайкинг Лавал. Първо, до каква степен профсъюзите могат да предприемат индустриални действия, за да защитават интересите на работниците, без да нарушават економическата свобода, като право на установяване или предоставяне на услуги в друга страна членка. Става дума за баланс между економически а, свободи и социални основни права, които се защитават от договора и от основните принципи на а, европейското законодателство. Второ, правото да се определят по-добри условия за работници, които временно са командировани на тяхна територия, т.е. по-високи критерии от тези, които се предвиждат в директивата, без да се подкопават а, а, принципите на предоставянето на услуги през граница. Става дума за член 3 от тази директива. За защита на правата на работниците и на профсъюзите да, имат, е, да предприемат колективни действия, е, решението не поставя под въпрос тези права. Съдът признава за пръв път, че правото за колективно действие е основно право. Също така потвърждава, че профсъюзите ще могат да предприемат действия да защитават работниците, ако това се извършва в съответствие с действащото законодателство. Също свободното движение на работниците, което им дава възможност да се настаняват в друга страна и свободата да се предоставят на услуги са основни принципи в Европейския съюз. Те са отразени в е, общностното законодателство с цел да има равен старт за бизнеса и за хората. Тоест да се максимизира всяка е, възможност за иновации, за растеж и да се защитават същевременно правата на работниците, независимо дали са отишли в чужбина сами или са били изпратени от работодателя. Но е, мобилността и економическата свобода трябва да бъдат защитавани особено когато са свързани с работни условия. Освен това, трябва да се защитават основните интереси на работниците, дори в трансгранични спорове. Като признава важността на тези въпроси, е, президент е, на комисията Барозо се ангажира пред парламента да предложи законодателство, т.е. регламент, е, по процедура на съвместно вземане на решение, за да се решат проблемите за интерпретиране и прилагане на директивата за командированите работници. На конференцията по тази тема, организирана от Испанското председателство тази година през, 17, през март, комисията обяви своето намерение – да преведе обещанието на президента Барозо в предложение до 2011, след като отчете консултациите с всички заинтересовани страни, включително европейските социални партньори. В такъв смисъл много важно е скорошното публикуване на доклада Монте, новата стратегия за единия пазар – там се дискутира въпроса как пазара и социалните измерения могат да бъдат интегрирани в европейската стратегия и взаимодопълващи се. Като се търси е, устойчивост на вътрешния политик и решаване на някои търкания в социалната сфера. А също и необходимостта да се отчита социалния и местния контекст. Що се отнася до решенията на съда, в доклада се препоръчва да се изясни а, на директива 1971 и да се подчертаят задълженията на работниците на компаниите и да се очертаят санкциите в рамките на правата за свободно а, придвижване и предоставяне на услуги. Също така се препоръчва да има клауза да се гарантира правото на стачка по член 2 от е, регламент на съвета 2679 а също така да се предостави е, механизъм за разрешаване на трудови спорове. Е, трябва да напомним, че целта на е, съответния регламент е да няма пречки между свободното движение на стоки, но да има възможност и за стачки. Защото е, в противен случай може да има сериозни нарушения на вътрешния пазар и да се понасят тежки загуби. Предвижда се е, система за ранно предупреждение за бариери пред свободното движение на стоки. И се очаква тя да бъде взаимно призната. Комисията призовава страните да отстранят всички е, препятствия пред свободното движение на стоки. Комисията разглежда в момента препоръките на доклада и ще изпратим нашите коментари по-късно. Трябва да се анализират вариантите за преразглеждане на директивата за командированите в рамките на общия контекст на възраждане на общия пазар. Няколко варианта се обсъждат от комисията по отношение на обхвата, на правното основание и най-добрите инструменти, които могат да се прилагат на базата на Лисабонския договор и хартата за основните права. Що се отнася до е, обхвата на изследването на тези документи, ние искаме възможно най-широк поглед. Възползваме се от договора от Лисабон, по-специално договор 153, параграф 5. Комисията също не следва да права ви предложения, които не поддържат сътрудничество между социалните е, партньори. Когато бе е, прият през 1996 година директивата за командировъчните работници, тя беше ключов елемент в изясняване на положението на тези работници. До този момент е, това беше много противоречива тема и имаше много решения на света сега вече има идеята за задължителни основни условия, работни условия, което беше своего рода компромис между необходимостта да се предоставят услуги трансгранично и да се осигуряват нормални условия за работа на командированите. Ние считаме, че този компромис е валиден и днес – защото той дава един правилен баланс между защита на работниците и економическата свобода, включително възможността за придвижване на работниците. За това не смятаме, че директивата трябва изцяло да се преработва. Това не означава обаче, че не трябва да търсиме варианти, където да се подобрят някои аспекти там, където се вижда, че прилагането на директивата не е толкова успешно. Примерно административно сътрудничество, информация на работниците и защита срещу злоупотреби. Някои аспекти трябва да бъдат разгледани в подробност. Примерно така наречените фиктивни компании, които нямат всъщност дейност в страната по происход, и съответно на, нарушават разпоредбите за социални осигуровки в страната Доманкин. По решенията на съда, общностното право не може да се използва за злоупотреби, но не е толкова лесно да се докаже в съда, че когато се използва правото за установяване е, е извършено известно нарушение, особено по отношение на данъчно облагане. Комисията, е, съдът реши, че е, просто адрес не означава установяване на компанията. Трябва да се търси доказателство за извършване на економическа дейност и фиксирано установяване за определен период. Е, регламент 883 от 2004 година за социални осигуровки също иска като условие за изпращане на, категори... на командирован работник и включването му в социалната система, съответната компания да извършва дейност в страната, където тя е установена също има вериги от а, подизпълнители и тогава а, в тези случаи също не е ясно кой има а, задължение за осигуровки. А, комисията наблюдава законодателството в страните членки. Има разпоредби, има съответни санкции, има е, инструменти за превенция. И като цяло обаче се счита, че тези разпоредби не постигат целите си, когато веригата от подиспълнители е на национално ниво. Всъщност постигат целите си, но когато има подиспълнители трансграни... в трансграничен мащаб, вече проблемите са по-големи. Затова комисията ще разгледа този въпрос и ще направи проучване още тази година. Директива 2009-52 за санкции срещу работодатели, наемащи е, работници от трети страни, е, включва и задължения за подизпълнители. Бяха създадени финансови санкции и за задържане на плащания. Също така се поставя въпроса доколко изпращащата страна прилага контроли към, контрол към командированите си служители, защото те са покрити от условията за заетост напълно до толкова, доколкото се спазват основните условия, предвидени в е, директивата, т.е. заплащане, здравно осигуряване, социални осигуровки. Т.е. всичко е свързано с е, е, мястото, където се упражнява трудът. А условията, които са свързани с договора, по, по-широки условия с договор, примерно защита от уволнение, са задължения на, стра... на изпращатата страна. Член 3 решава също е, някои разпоредби в, то, в тази основа, в е, това отношение. Съвета също е, не се отличава от е, практиката и решенията на съда. Където се говори, че ограниченията може да бъдат е, оправдани, ако са пропорционални, необходими и не нарушават разпоредбите на страната, е, изпращата страна. От гледна точка на доброто регулиране, би следвало да се използват регламенти повече от директиви, защото там нещата са е, дефинирани по-ясно. Обаче по договора подобни регламенти е, могат да се издават само по силата на член 352 за работни условия и когато се направи преглед, трябва да видим дали може да се приеме една директива за изпълнението на тези разпоредби. Комисията започва работата, преглед по тези инициативи, ще прави 7 оценки и ще има и доста консултации за ще започне поручване по социални и економически аспекти. То започна 2009 година. Всъщност и очакваме резултатите. Е, това е една оценка, която се извършва по един пилотен проект, по, проект на, по предложение на парламента от 2008. Има създадена експертна група, която да работи с потрудностите, създадени от е, директивата, като например прилагането на разпоредбите за, публи... за обществени политики, групата, вероятно става дума за търгове, групата ще продължи своята работа. В контекста на тази работна група се създава една експертна група да се оцени възможността за система за електронен обмен – за да може да се улеснат контактите между националните власти. Също така ще се проучи възможността за създаване на платформа за, за, сътрудничество между трудовите инспекторати. През 2009 година започна работа по тази тема и очакваме да приключи тази година. Комисията също така подкрепя пет наднационални проекта ще имаме възможност по този начин тези, които отблизо работят по въпросите за командированите, да обменят опит. Също ще се продължи работа и по пилотния проект, започнат от Европейския парламент. Надявам се, дами и господа, че е, стана ясно, че трябва да има пояснения и да се отговори на загрежеността на заинтересованите страни. За нас това е основен елемент от работата. Също така оглеждаме и нашата вътрешна работа. Надявам се, че съм отговорил на вашите въпроси и разбира се, ако имате е, допълнителни въпроси, ще съм на ваше на разположение. Благодаря. А сега даваме думата на Катлин Пашие, която е представител на Европейският съюз на синдикатите. Благодаря за поканата. Ще се опитам да така изкажа накратко, възможно най-важните забележки. А, мисля, че вече всички разполагате с а, е, с копие от е, PowerPoint презентацията ми, която, за съжаление, не мога да ви покажа на екрана. Ще се опитам да се придържам към него и време с това да се огранича. Имахме доста проблеми с директивата за командированите работници и доста проблеми с това как е била приложена в отделните държави членки. Имахме и въпроси, които задавахме за самите инструменти. За нас винаги е било важно първо да наблегнем на факта, че вътрешния пазар в настоящия контекст, относно примерно тази директива и колективните трудови договори, не е цел сама по себе си, то е средство, за да се постигне напредък за цялото население на Европа. Както за работодателите, така и за работещите. Опитахме се също така да видим какви инструменти сме извоювали до тук. Ако погледнете тези съдебни казуси, тук се опитах да направя връзката с футбола, особено в случаите с Вайкинг. Имахме а, няколко дела, в които резултатите бяха точно както в, примерно, един футболен матч. Господин Насилва, зададе въпроса така, както го разбираме ние, а именно въпросът е, е свързан с иерархията. И как държавите членки да предприемат действия без да подкопават самия пазар. И ако трябва да имаме един уравновесен подход от страна съда, трябва да има двоен въпрос. Единият от една страна трябва да се запитаме как да постъпят компаниите, така че да не подкопават основните човешки права. Това ще бъде а, единият въпросите, така както си го е задал и съда. И тук в тези слайдове ви показах рисковете, които, с които ние се сблъскваме като синдикати Въпросът е си, когато трябва да защитаваме и да разглеждаме такива случаи с трансграничен характер, а именно, че много пъти поемаме риска да ни изправят пред съда. И много пъти има случаи, когато всъщност става въпрос за свободата на движение това, което се отразява директно и върху а, профсъюзите. А, такъв беше случая с синдикатите в Обединеното кралство, когато се защитаваха интерес на работещите в British Airways. Беше признато, че рискът проистече от вече съществуващите казуси, разгледани в съда. Вътрешният пазар е много важен, но мисля, че имаме нужда да изградим повече доверие. Това сме го казвали много пъти и докладът Монте също го казва, но това. Но, но трябва да сме напълно наясно с механизмите, които съществуват на пазара на труда. А, тези механизми трябва да признават нуждата от защита. естествено трябва да правим разлика между защита и протекционистична политика. Колективните трудови договори пречка ли са или не? много пъти се питаме до каква степен тези колективни трудови договори са всъщност препятствие. Но чрез тези трудови договори, колективни трудови договори, се дава а, допълнителна сила на а, преговарящите страни и те са едно предварително условие за по-нататъчната ни дейност. Няколко пъти сме, а, сме се сблъскали случаи, в които това равновесие е било разгледано неправилно и лично аз не виждам защо всички а, е, е, трябва да се обявят против а, е, социалния напредък. Социалният напредък а, е обявен, залегнал и в основните договори. И когато, например, тълкуваме разпоредбите на договорите за вътрешния пазар, не това не означава само да се проверява какво правят синдикатите, с което примерно подкопават пазара на, на вътрешния пазар, а и в обратната посока трябва да се гледа. Защото правата на свободно движение на работещите в рамката на директивата за услугите е нещо съвсем различно. Тук не става въпрос за услуга. Мисля, че е важно да разясним целият този контекст и цялата рамка. Мислим, че а, трябва да се разгледат ясно тълкуванията на думата услуга, както в директивата за командированите работници, така и за а, услугите, така и в основния договор. Господин Монте а, беше написал интересен доклад. Мисля, че е много положително, че се признава там проблема за признаването на значението на пазарите, на легитимността им. И ние, съответно, трябва да се занимаем с този въпрос. Вярно е, че има известни проблеми между економическа свобода и основни права. Но мисля, че именно за това до някъде не разбираме проблемите с директивата за командированите работещи. И не сме разгледали също така достатъчно в каква степен една промяна на текста може да а, подобри нещата. Мисля, че с една такава промяна ще се получи механизъм, който ще бъде адаптиран с директивата за услуги, а, която пък е достатъчно а, свързана с директивата Монти за движение, свободно движение на стоки. Това ще ни даде на всички дори още по-добро съместно участие страна на комисията и на държавите членки. Не съм сигурна, дали, дали можем да се задоволим за бъдеще само с приказки и по-добро разбиране на проблемите за бъдеще. И мисля, че може да се подсили и вторичното законодателство от гледна точка на е, фундаменталните права. Ние имаме предложение за промени в е, директивата. Ще видите е, тези детайли в слайдовете. Няма да имам време за да вляза в подробности. Само искам да кажа, че имаме група от експерти, която работи по този въпрос, както за правния контекст, а, и другите детайли. Ще го изпратим крайния текст на парламента на английски и на френски. А, мисля, че това ще бъде полезно за бъдещите ви а, преговори и дискусии. А, Можем ли с дискусии да а, променим нещата? Мисля, че нашата идея е интересна. Комисията се съсредоточава върху прилагане. Прилагането на директивите. Да, това е важно. Нека да ви кажа, че други важни партньори работят също така по засилване на прилагането на директивите в сектора на строителството. Но не мисля, че това, което чух от господин Дасилва, всъщност ще разреши проблемите по директивата за командированите работещи. Идеята тук е да дадем на работещите повече защита и съответно да видим как а, тези командировани работещи са и техния статут се тълкува според основния договор и какви ще са минималните стандарти, които ще се спазват за техния труд. Освен това, регулацията а, и регламентите покриват някои интересни елемента на европейско ниво. Това е добре, а, защото отделните национални системи не могат да покриват а, трансгранични проблеми. Но за осъществяването на пълната регулация в това отношение ще бъде също толкова трудно, както, ам, както и а, прилагането на директивата за командированите работещи. Та, ние при, ще разгледаме всички предложения на комисията и ще вземем предвид а, техните препоръки, от друга страна, надявам се, те вземат предвид нашите. И относно обществените поръчки, това е интересен елемент, интересен инструмент. Такъв е случая с Рупърт. Там се вижда какви са възможностите на колективните трудови договори и първо, това отива в насоката на конвенцията от 84-та, според която се задължават държавите членки да спазват колективните трудови договори при обществените поръчки. И комисията до сега обаче не ни е казала как държавите членки могат да комбинират ефекта на съдебните решения, заедно с ефекта на ратифициране на тази конвенция. Мисля, че обаче конвенцията е достатъчно важна за да се спазва. И а, това е важно и за бъдещето на цяла Европа. И не съм отговорила на всичките ви въпроси. Предполагам, че някои от тях ще изкочат отново. Разбира се, интересувате се от това, което правим а, с работодателите по този въпрос. Водихме един дълъг, конструктивен дебат в една добра атмосфера и съответно решаваме дали те решават дали ще се съгласят или не по основните въпроси. Но със сигурност ще продължим да работим така и по други проблеми, като мобилността. И ще бъде много важно социалните партньори да, се, е, да постигнат съгласие относно бъдещето и използването на различни инструменти. Поне за сега обаче не виждам да се очертава такова споразумение. Благодаря. Благодаря. И сега последно господин Максим Черути, е, съветник от Конфедерацията на европейския бизнес, Бизнес Европа. Уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря, че сте ни поканили тук да коментираме съдебните решения по делата Вайкинг Лавал и останалите. А, тук има и много противоречиви проблеми. Ние също ще изложим и своите различаващи се мнения – Предложението на комисията, разбираме, ще бъде публикувано след една година. Доклада Монти подкрепя тази инициатива. Ние считаме, че доклада е много балансирана принос към дебата с цел да се постигне целта на комисията за усъвременяване на директивата и за подобряване на интерпретацията на директивата за командироването. Процесът, както каза и колежката, е много дълъг. Ние проведохме консултации с, по всички въпроси. Разбира се, не постигнахме съгласие по всички тях, но нека да отбележа моментите, в които социалните партньори могат да постигнат съгласие. Първо, свободното движение на хора, стоки и услуги трябва да бъде развивано и не трябва да има протекционизъм. Второ, мобилността на работниците и компаниите в единния пазар е ключов за изграждането на Европа от економически, социален и културна гледна точка. И трето, за да се запази духа на лоялна конкуренция, всички компании трябва да бъдат подложени на еднакви правила и разпоредби без дискриминация. И Накрая директивата за командированите, която се отнася до 0,4% от работещото население в Европа, трябва да бъде по-добре прилагана. Това са основните идеи, по които са съгласни помежду си социалните партньори. Ние можем да коментираме и какво смятаме, че трябва да се направи, но сега нека да кажем, да коментираме и нашето мнение за това, което вие сте извършили до сега. Вашия последен доклад от октомври 2008 за предизвикателството пред общественото договаряне. В този, тогава вие казахте, че не може да се изключи преразглеждане на директивата за командированите защото има различни системи на национално, на национално ниво. Ние искаме да коментираме, че не е необходимо да се ревизира тази директива. Първо, защото правото за стачка и за колективно договаряне се запазват. И а, в, решенията на, в решенията на съда. За първ път там се признава също, че правото на стачка е основно право. Но от тогава има и нови е, решения. С влизането в сила на Лисабонския договор, хартата за основни права става задължителна. И трябва да е много ясно какъв, какво ще е правното въздействие от една такава промяна, защото в края на краищата има доста проблеми. Много, много е, е важно ние да решим какво трябва да се направи. Защото именно този, е, поради този задължителен характер. Решенията на съда, според е, тях, е, правото на стачка не е абсолютно. Абсолютно право е правото на живот. То не може да бъде ограничаване но правото на стачка трябва да бъде използвано пропорционално и адекватно. Става дума и е, други подобни права също е, подлежат е, на определени условия, на пропорционално прилагане, така да се каже. Тоест, съда не измисля нищо ново, т.е те прилагат един вече съществуващ принцип, принципа на пропорционалността. Освен това, нищо ново не е и за, нови, за страните членки този факт, защото те също слагат ограничения върху правото на стъчкуване. Ние лично не успяхме да постигнем съгласие по темата защото в края на краищата няма иерархия между економическите свободи и социалните права. Не успяхме да постигнем така една добра формулировка. Защо? Защото за нас економическите свободи вече са твърде ограничени. Има европейски разпоредби, национални правила и економическите свободи са подложени на ред условия а, съдът казва, че правото да се предприема колективно действие трябва да бъде използвано в пропорционален мащеб. Т.е. трябва да има взаимни отстъпки. По тази причина не стигнахме до компромис за това как да се прилага всъщност това право. Мерките, които се вземат от съответните страни, за да спазят решението на съда, не подкопават правата на профсъюзите. Те дават възможност за по-добро прилагане на директивата за командированите в тези страни и не поставят под въпрос системата на индустриалните решения. Е, решението за поделото Лавал иллюстрира швейцарската система за колективно шведската може би, система за колективно договаряне, извинявайте. И липсата на прозрачност там сега вече е преодоляна. Тоест, директивата се е, прилага по-добре. И не се поставят под въпрос основите на колективното договаряне в Швеция работата, която е извършена в тези страни, всъщност дава възможност да се дадат отговори на въпросите за интерпретиране на директивата за командированите. Ние считаме, че тази директива не трябва да бъде ревизирана. Това е което исках да наблегна. Защото има един деликатен баланс между предоставането на услуги трансгранично и е, предоставането на възможност за конкуренция между а, е, компаниите, а и на защита на командированите. Да, улеснява се трансграничното предоставане на услуги, защото се дефинират ясни условия – и не се поставя под въпрос правната е, разпоредба на двете страни, защото ако имаше такъв елемент, това ще, ще да е нарушение на свободата за предоставяне на услуги. Също така за конкуренцията, когато, е, кога, е, трябва да има едни и същи правила и те трябва да бъдат прилагани по един и същи начин. Именно това е целта на директивата – да въведе този принцип за равно третиране. Не става дума за равно третиране на работниците, а става дума за равно третиране на компаниите, които изпращат своите работници. Също така се предоставя защита на работниците, защото ясно се формулират правилата, които трябва да бъдат спазвани, включително и е, заплащането, което е много не, рядко явление в европейското законодателство. Това е прерогатив на държавите членки и е, тук, тъй като не става дума за хармонизиране, а за координиране, това е естеството на директивата, за това се говори и за заплащане. Смятаме, че съда не нарушава баланса на директивата в това отношение. По-скоро считаме, че проблемите, които проистичат от решенията, стават дават възможност на практика да се прилагат тези разпоредби в различни национален контекст. Разбира се, трябва да се подобри административното сътрудничество между страните членки, да има по-добра информация между компаниите. Това е основно условие за по-добро прилагане на директивата. Сега съгласни сме, че може да се търси още в това отношение, но мерките за прилагане на директивата не трябва да водят до допълнително бреме за компаниите. Практиката на съда е показала кои мерки са приемливи, кои не в това отношение решенията на съда всъщност открояват някои проблеми за прилагането на директивата в съответните страни. Те са предприели действия да я да приготвят националните си системи на базата на тези решения, но техните национални системи не са подкопани от тези решения. Затова ние считаме, че не е необходимо да се ревизират директивата за командированите, а по-скоро трябва да се работи за подобряване на административното сътрудничество между страните. Не коментирах някои от въпросите, които вие повдигате във вашите, вашия въпросник, но съм готов да отговоря по време на дискусията. Благодаря. Thank you very much. That's very useful, all of you, for replying to some of the... Благодаря. определено ще имаме въпроси, които ще бъдат зададени тук, но не всички със сигурност ще получат отговор. Ще имаме възможност и друг път пак да задаваме въпроси. Така че а, вече имаме трима души, които са записали за, за задаване на въпрос. Първо, господин Лудвиксен. Благодаря много, госпожо председател. Бих е, искал да започна с благодарности към ораторите за техните изложения. Вярно е, че много е говорено за е, тези съдебни решения и всъщност продължавам да се очудвам на пътя на разсъждение на съда. Синдикатите е, искат обещедения, а често се говори за това, че не се спазват основни конвенции на МОД. Някои работодатели, откакто са влезе в сила тези решения, прилагат заплати, които в никакъв случай не могат да се определят като подходящи. И аз дълги години съм работил в шведските синдикати, познавам нещата добре, знам колко много несериозни работодатели експлуатират работниците, но тук вече става дума за социален дъмпинг. И можем да си зададем въпроси, да се попитаме как сме стигнали до тази ситуация, защото има директива, която се предполага, че е в закрила на командированите работници, а тук се казва, че не трябва да се пречи на по-добри условия. И за тези, които работят в друга държава членка. Но в Швеция, например, не може е, да се е, иска също заплащане за е, еднакво заплащане за еднакъв труд. Така че трябва да се преразгледа тази директива и да се реши проблемът, проистичащ от това решение на съда. Бих искал да знам дали Бизнес Европа и комисията осъзнават реалните измерения на, ситуацията. Защото аз нямам нищо против конкуренцията, но конкуренцията все пак трябва да спазва някои изисквания и да бъде поставена на равна основа. Дали не трябва да приканим държавите членки да ратифицират конвенцията на МОТ и да я прилагат. А сега европейското законодателство не спазва тези изисквания. Наистина трябва да се действа, защото Европейския съюз ще бъде поставен сред страни като Албания и Корея, които не спазват тези текстове? Не, моля, говорете по-кратко, защото иначе няма да остане време за, да се, за отговорите, така че бъдете конкретни и кратки. Моля, придържите се към въпроси от около половин минута. Няма тук да пускам хронометра, хронометра но все пак. Но Денмарк ендраде реглerne. Благодаря, госпожо председател. Когато Дания измени а, правилата, законодателството, всъщност това беше защото Европейския съд критикува датския модел. И парламента беше съгласен по този въпрос. Имам два конкретни въпроса към комисията. Защото съм впечатлен от някои неща. Говорите за правилата на вътрешния пазар. Тук имаме хоризонтална социална клауза. Говори се за хартата на основните права. И аз бих искал да знам е, как се съпоставя хартата с е, правото на колективно договаряне. И ако е, командированите работници работят при по-лоши условия, отколкото в страната, която ги изпраща, наистина имаме реален проблем. Трябва да има правила, така че нещата да са ясни и в дългосрочен план – не може да се работи с модел, който непрекъснато се критикува. Благодаря, че бяхте кратки. Господин Кларк. Благодаря, госпожо председател. В началото говорихме за правото на свободно движение и за коментированите работещи. В Обединеното кралство, а, хората от много други страни идваха и работеха свободно, без никакви проблеми, още много преди римския договор. И като че ли нямахме такива, такъв проблем, докато не се присъединихме към общия пазар. Случаят с Лавал не става въпрос обаче за индивиди, а за масово такова движение. И тези хора бяха под минималната работна заплата. Така че, защо съдът се е, изказа против законите на собствената им държава? Нима всъщност се насърчава масово движение на работещи, кое, което всъщност разрушава пазарът в собствената им държава. Благодаря. Госпожа Фигередо. Добригада. Е, Благодаря, госпожо председател. С е, голямо внимание изслушах всички изказвания, които породиха у мен е, доста съществени въпроси и въпроси, които не намират своя отговор нито в договора, нито в директивата за командироване. Още по-малко пък в отговорите на дадени от съда на тези въпроси. Защото тук за какво става дума? А, правото на а, фирмите, на предприятията спрямо правото на трудещите се и различни са приложенията на този текст. В крайна сметка принципа за равно заплащане, равни права, защита на европейския социален модел, всичко това се е, успорва от практиката не само от практиката на социален дъмпинг, която е факт, е, след като се използва като аргумент това решение на Европейския съд, а също така и от е, е, факта, че директивата за командироване и тълкуването Лисабонския договор всъщност не покриват тези въпроси. И ако прочетем по-задълбочено тези е, текстове, най-добрият начин да се разреши проблема е трябва да се пренапише Лисабонския договор, като се посочи, че правото на трудещите се трябва да се оспорва от правото на свободна търговия и свободна, свободна конкуренция и свободно движение. Правата на фирмите все пак са ограничени и не могат да нанасят вреда на правото на работниците. И тъй като това не фигурира в договора, се стига до най-различни тълкувания. И тълкуване, което винаги е във вреда на работещите. Е, разбира се, че не мога да приема аргументите, които бяха изложени тук, според които не е необходимо е, да се изменя директивата за командироване на работниците. Не мога да приема също така, че не е възможно да се подобри положението. И за това смятам, че комисията има особена отговорност по този въпрос. И ако не е възможно споразумение между социалните партньори, и е, доколкото чух от това, което каза Бизнес Europe, е, това ще е трудно, така че Европейската комисия ще трябва да вземе необходимите мерки и да направи предложение, което да сложи край на социалния дъмпинг и да защити правата на по-слабите, а именно на а, работещите. Иначе, изобщо, за как, как можем да говорим за а, европейски социален модел? И че се намираме в по-добра ситуация, отколкото в азиатските държави. Благодаря. Господин Фаубер. Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl. Разбира се, съгласен съм с изложените аргументи а, от представителката на Европейската конфедерация на синдикатите. Ще бъда кратък. През 79-та година беше създаден МОД а, и правото а, за колективно договаряне, стачка, всичко това, но историята ни показва, че се ограничават синдикалните права, така че да се заличат въобще, да се премахнат синдикатите като последна преграда, пречка пред напълно освободения пазар. И е, лозунги като е, конкурентоспособност, малките предприятия, които трябва да правят съкръщения, нямат право на колективно договаряне – Европейската социална система отива по дяволите и синдикатите са ненужни. Почти едва ли не това се казва. Това е проекта на Европа. Мисис uh, Хокин. Госпожа Харкин, моля. Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратко. Искам да благодаря на тримата оратори Изключително сложен е въпросът. И аз съм чела доста по тези казуси и смятам, че действително въпросите са много сложни. Комисията каза, че регламента, ако ще има такъв, трябва да реши проблемите. Но според мен основният проблем е да дефинираме къде точно е проблема и като че ли е, заинтересованите страни не могат да постигнат съгласие по този въпрос. Възможно ли е да е, формулирате пред нас кои са разногласията между вас е, при идентифициране на, на проблема, който трябва да бъде решен? Второ, говори се, че няма иерархия между економическите свободи и правото да се предприемат колективни действия, но е, като гледам решенията на съда, те се базират на конкретни е, условия, така е, но така или иначе е, съда в края на кращата застава на средата на економическите свободи. Казвам се, че правото на стачка не е абсолютно право и за това в такъв смисъл питам свободата да се предоставят услуги абсолютна свобода ли? И накрая, може би няма да има време, но мога да потърся тази информация. Нека се пак да задам въпроса. Говори се, че сега се е променило законодателството в Швеция. Тогава, ако се случат подобни неща, ако друго с главал се получи в Швеция, какво ще бъде различното? Благодаря. Господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на тримата оратори. Нямам въпрос към Бизнес Юрап или към Економически социален съвет, защото въпросите са съвсем ясни, представили сме ги писменно. Но това, което се каза тук, е по никакъв начин не разсейва моите съмнения, но бих искал да е, получи писмени отговори. И това, което аз чух, е, че представителя на комисията заявява, заяви, че решенията по никакъв начин е, не накърняват правата на работещите. Е, но И в Швеция, в Германия и другаде не са накърнени тези права. Всъщност става дума за много важни конвенции. 87 на МОД, например. Където се третира правото на стачка Е, правото на установяване, например, но от економически съображения се ограничава това право. В крайна сметка, бих искал да задам въпрос към комисията. Ако представителя на комисията не изключва ревизирането, поне така ни се казва, но това, което е, казват, е точно обратното. Така че да избягват силогизмите, е, заключението е ясно. Е, така или иначе проблема стои при прилагането на директивата. Става дума за основни права, на европейските работници има очевидни, очевадни противоречия с хартата за основните права и следователно трябва нещо повече от регламент за прилагане. Трябва да се прецизира тълкуването на съда, без да се променят а, а, нормите. Казва се, че националното законодателство решава въпроса, но това не е вярно. Въпросът продължава да стои. И той ще продължи да създава затруднения, защото ние се нуждаем от нещо повече от регламент за прилагане. Последния оратор, господин Кавароти. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Последните дни а, изслушах много хвалби за текста на господин Монти. И ако се прилага по-голямата част от този текст, а, е особено а, важно да се направят радикални промени в директивата, защото не може да съществува вътрешния пазар без баланс между правата на хората, които работят. Ако не се направи това изменение, неизбежен е дъмпинга, защото в ежедневната практика се нуждаем от консолидиран права. И има и а, обективни връзки ако признаем а, правото на колективно договаряне, трябва да признаем и правото на стачка. И а, правото на а, представене, защото колективните трудови договори трябва да бъдат прилагани на практика и работниците трябва да имат своите законни представители, както да има и представител на фирмите. Представени са различни интереси, които могат да бъдат конфликтни и именно за това трябва да има и право на стачка. Ако това не се направи, ще подкрепяме изискванията на единния пазар – без да разполагаме с необходимите инструменти. Един кратък въпрос по директивата за прилагане. Директивата за прилагане, за която говорите, всъщност аз мислех, че не говорим за приложение. Може би дискутираме, нали, дали да има редакция, но все още не сме наясно необходимо ли е да има редакция. Имате около по една минута за оговор. Давам думата на представителя на ЕТОК. Ще използвам тази минута, за да потвърдя, че според мен въпросите, повдигнати от госпожа Харкин, са много важни и трябва да им бъде отговорено. Все още изчаквам момента да се зададе точно този въпрос. Разбира се, никое право не е абсолютно, освен, може би, правилото на живот. Но този проблем е балансиран. Всички говорят за баланс. За мен такъв баланс няма има ограничения. Когато органи... работниците са организирани, ние се опитваме да ги защитим трансгранично, но искаме равенство между всички работещи в нашите страни и така нататък и се притесняваме, че е, ще се създадат проблеми и отношения към иммигрантите и така нататък. ние сме за открити граници, за вътрешен пазар и съответно действаме. И в момента, в който действаме, се казва, че ние действаме против свободата на движение. А, добре, нека компаниите да имат право да се местат извън своите граници на държавата. Обаче, а, въпросът е, кое се дефинира като бариера. Ако се измества компанията само за да избегне социално осигуряване, да избегне колективното договаряне, т.е. за да се махнат от Хелзинги в Талин, за да плащат по-малко, тогава за мен това не е по силата на договора, защото не спазват целите, духа на договора. Това е въпрос, който трябва да се дискутира и аз много благодаря на госпожа Харкинг за това, че повдигна въпрос. Сега, господин ти моля. Um, благодаря. Съвсем накратко. Искахте да очертаем проблемите. Мисля, че има два проблема. Говорите за баланс между економически свободи и правото на колективно действие. Мисля, че именно това се опитва да направи съда да се е, признае е, върховенството на работниците да предприемат колективни действия. Правото на економическите свободи вече съществува. Затова е, всъщност чуйте какво казва съда. Той именно се опитва да балансира тези две неща. Второ, основните права на директивата могат ли да бъдат прилагани? Да, да, но ключов елемент е, че тези разпоредби трябва да се прилагат към всички компании, компании, но още не е достатъчно ясно как могат да се приложи към компаниите, които не са част от системата за колективно договаряне. Комисията е, също има проблем да реши този въпрос. Друг въпрос. Когато има колективни договори, може ли те да надскочат минималните права? Има страни членки, където колективното договаряне може да излезе вън от тези минимални изисквания в директивата за командированите, в духа на директивата. За това, според нас, проблема, който дискутираме, всъщност е, е решен задоволително. За това смятаме, че сега е по-важно да се подобри прилагането на директивата. И сега комисията. Най-лесният въпрос е дали ще предоставим текста на моето изказване. Отговор е да. А що се отнася до другите въпроси? Първо, много се коментира а, факта или по-скоро презумпцията, че заплащането на командированите е по-низко, но за това доказателства няма. За това сме направили и изследване, поръчали сме изследване за економическите и социални условия на командированите работници и се надяваме да видим каква е ситуацията. По принцип, директивата трябва да избягва социалния дъмпинг. Там се изисква да се прилагат минимално заплащане, условия за работно е, време, за работни условия, да се прилагат от страната домакин. Е, минималната надница се определя или по закона, или по колективно договаряне. Но в директивата не се налагат е, нива на заплащане, които не са предмет на общо колективно договаряме, т.е. които насягат всички права. Защо? Защото в такъв случай командированите ще трябва да получават по-голямо заплащане, отколкото получават работниците на същата страна, които не са предмет на колективно договаряне. А нашата цел е да създадем равен старт за компаниите. Така че единствено въжат общо приложими колективни договаряния. Приложението на директивата не е проблем в повечето страни страни членки, защото на много места въжат общите колективни договорености. Но има страни, където това не е така. Има различни нива, някои, а има и смесена система. Някъде са напълно приложими, в други не. Та, Ако една експертна група на Международната организация на труда даде мнение по отношение на ситуацията в Обединеното кралство и разпоредбите за стачка там, които вече неколкократно бяха предмет на препоръки от тази експертна група. Да, когато се изправим а, с, за, пред въпроса за спазване на принципи, основни принципи, оставане от, решения от договора или а, от хартата и няма а, подзаконови актове, трябва да се реши как да се прилагат тези принципи и трябва да се търси разновесието между основните социални права и економическите свободи, защото те се защитават на едно и също ниво от основното законодателство. Мога ли да се реши въпроса с подзаконови актове? Да, но договора не дава на Европейския съюз не дава прерогатив в Европейския съюз да приема законови актове за правото за стачка. И ясно е казано това, това е член 153. За това комисията не може да каже толкова ясно, колкото ви се иска, какво може да реши по въпроса за основните права. Просто ние имаме ограничени компетенции в това отношение. Имайте предвид това. Макар, че, както казах, има препоръки и насоки, е, които се съдържат в доклада Монти, които са изключително полезни. Ние ще ги е, огледаме. В никакъв случай няма да ги оставим без внимание. Що се отнася до въпроса за ревизиране на директивата? Има три три въпроса. Извинявайте, но приключваме с времето. Може ли да изпратите вашата презентация и ако нашите депутати имат допълнителни въпроси, биха ли могли да ви подадат отговорите си в писмен вид? Боя се, че вече излязохме от лимита за времето си. Съжалявам. Мисля, че темата е изключително интересна. Благодаря и на трима ви и извинете, че се налага да ви прекъсна. Следващото заседание е на 23 юни и на 24 юни, 23 в 3 часа.